Започваме нашето следобедно заседание с точки 14 и 15. Започваме всъщност с точка 15, защото вносителят на петицията по точка 14 още не е готов. Започваме с господин Вендер, Вернер Зандик, е, точка 15. pregandolo di mantenersi nei 5 minuti. И искам да ви помоля да спазвате регламента за изказване от 5 минути. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Господин председател, уважаеми дами и господа, искам да благодаря за предоставената ми възможност да мога да говоря пред Комисията под петициите на Европейския парламент. Молбата, която искам да представя, изисква предоставяне на точно такава възможност и ще използвам дадения ми шанс, за да изложа моето искане. Става дума за следното. Става дума за нашите резерви срещу изграждането на ветропарк ВТЕ Молдава в Чешката република. Казвам се Вернер Зандик и съм кмет на община Рехенберг Биненмюле – която искам да ви представя накратко. Общината се намира в южната граница на федерална провинция Саксония в район Средна Саксония и е непосредствено разположена на границата с Чешката република. Територията на общината е на разположена на 600 и 800 метра над морско равнище е, в е, саксонската част на Ерцгебирге. Общината се е, състои от 4 селища. В момента там живеят 2100 жители. А ветропаркът ВТЕ Молдава, този проект на нашите чешки съседи, по наша гледна точка нарушава следните изисквания. Първо, опазване на природата. Реализирането на този проект води до загуба на жизнени пространства и по този начин до изчезване на посочените в приложение едно вигове. И всъщност по този начин се нарушава европейският проект Натура 2000 всъщност този проект е насочен към опазване на видовете тетрикс, а също и някои други видове птици и животни. Проектът е, всъщност е в нарушение на изискванията за опазване на природата и също така би трябвало да е, да се приеме, че той нарушава изискванията на Натура 2000. Освен това, към тази защитена област се включват и други е, такива области, е, намиращи се на германска територия. И там също така може да се каже, че Изграждането на този ветропарк би означавало една много голяма интервенция е, в района около Ерцгебирги и в е, опазването на природата и видовете там. Сега искам да кажа няколко думи за опазване на ландшафта. Изграждането на е, ветрогенератори всъщност означава влушаване на качеството на ландшафта и влушаване на имиджа на нашия район. Многообразието на нашия планински ландшафт се характеризира с планински върхове, долини и е, открити е, площи, а най-високият връх е 956 метра, предвидената височина на ветрогенераторите е 800 метра и е, всъщност по този начин до голяма степен е, тези е, стълбове ще е, превишават височината на самата планина. За туризма искам да посоча, че е, нашата е, община се изхранва основно от туризъм. Този туризъм по този начин се превръща в решаващ економически фактор за нашата община, а също така и много характерен отрасъл за целия район на Ерцгеберге. Туристическите дейности тук имат около 100 годишна традиция и особено в Холцао. Една голяма част от съоръженията са а, всъщност туристически съоръжения, които се използват и от германски и от чешки туристи, а планираното изграждане на този ветропарк би е, нарушило до голяма степен ландшафта и той до голяма степен ще загуби своята атрактивност. И всъщност е, на нас е, ни се отнема най-важният фактор, който ни характеризира като място на стопанска дейност. Сега Искам да посоча и какво е цялостното въздействие върху региона. Друг аспект, който трябва да се разгледа в тази връзка е, факта как ще се отрази целият този проект върху билото на планината Ерцгебирге и за това аз смятам, че е, трябва да се изискат съответните разрешения за изграждане на тези съоръжения. И в резултат е, на тези е, строителни дейности е, би се разрушило цялото било на Ерцгебирге и като цяло би се разрушил имиджът на целия регион. Въпреки, че все още този проект се намира в фазата на планиране, аз смятам, че ние бихме могли да предприем съответните мерки. Аз ораторът бива прекъснат, защото превишава времето. Ораторът пита дали може да продължи. Трябва да прекратите, му казва председателката. И още веднъж е, искам да посоча, че а, е, ние протестираме много енергично срещу изграждането на а, е, този ветропарк а, и искаме да се прилага стриктно европейското законодателство, така че да се запази една а, природно защитена област в Европа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Искам сега да дам думата на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. В момента се прави ОВОС в международен аспект от чешка страна. За това отговаря Чешкото Министерство на околната среда. Проектът започва през 2008 година. Въз основата на предходните коментари проектите биват слети и се прави една обща оценка на въздействието и за двата ветрени парка. Могаше да се намери информация за двата проекта на страницата на Чешката агенция. Федералното Министерство на околната среда е уведомено за проектите на 21 юли тази година и на 8 ноември 2010 година, т.е. вчера, приключиха сроковете, така че чешката страна представи своите изводи и заключения. Изводите са, че този проект ще окаже съществено въздействие върху околната среда и трябва да се продължи с оценката на въздействието. Възосновата на тази нотификация бяха получени редица коментари от Германия. Получи се и становището на местните териториални власти, което обобщаваше мнението бяха получени хиляди мнения и защита на мнението, че в крайна сметка тази проект ще се отрази много негативно върху туристически отрасъл в областта. Основното е, че проучването продължава. Основната част ще бъде преведена на немски. Проучването се, ще бъде включено и по член 6.3 от директивата за местообитанията. Препоръките също ще бъдат преведени на немски и те ще бъдат налични в съответните срокове. Те ще бъдат предоставени на немската страна, която ще има правото да изпрати своите коментари. Коментарите от немска страна ще включват експертното мнение, експертно мнение, експертното мнение ще бъде изпратено заедно с обява за провеждането на публично обсъждане. Всички тези документи ще бъдат предоставени на немската страна. колега Яр. Господин Яр, благодаря, госпожо председател. Аз съм много благодарен, че днес присъстват носителите на петициите и се ангажират и в трансграничен аспект за опазването на околната среда. Аз познавам района около Ерцгебирге, знаете, той се намира в бившата източна Германия и той беше частично населен район. След това е, решихме да запазим хубавата природа и това, което е създал Бог, е, да не го разрушаваме. И един е, природозащитен парк, който се използва и от Бохемия, и от Саксония и казахме, добре, комисията правилно установи, трябва сега да се проведе ОВОС. В началото на процедурата по ОВОС сме и всъщност е, за какво е, присъстват тук носители на петиции. Аз искам да кажа, че от самото начало имаше проблеми от комуникационен характер между Германия република и също така имаше и някои мерки, които не изцяло са насочени към укрепване на доверието. Искам да задам два въпроса към комисията. От една страна в същия природозащитен район в непосредствено съседство се изграждат две ветрогенераторни съоръжения, където се ползват старите правни разпоредби за планир, проектиране и строителство. Моят въпрос е дали е, ако това е така, не би трябвало е, строителните проекти да се преработят и респективно до кога ще действа една такава правна уредба на проектирането и строителството, е, след като в рамките на Натура 2000 това вече като че ли е предмет на един малко лекомислен отказ. И още нещо – Става дума тук за изграждане на инсталация за соларна енергия и сега ние нямаме информация там дали въобще е правен новоз и дали се спазва строителното законодателство. Това са е, важни неща. Ние, както казах, сме още в самото начало на процедурата по проектиране и трябва да представим резултатите и е, за това тези е, съображения, които изказах, е, искам е, да намерят своя отговор, защото населението в региона има своите опасения и те са следните, че в даден момент ще започне да се строи там – е, е, ветрогенераторите ще бъдат част от ландшафта и след това трудно ще могат е, да бъдат отстранени от там. И аз мисля, че не можем да съсипваме по този начин един регион, който е част от Натура 2000. Това е всъщност предмета на тази петиция и казах вече, че проблемите тук основно са от комуникационен характер. Колегата Елмар. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да изразя своята подкрепа за вносителя на петицията, защото в Великобритания аз съм участвал в редица протести срещу изграждането на ветрогенератори. Протестите бяха основателни, защото има въздействие върху ландшафт, създават се големи промишлени инсталации в селски райони, влияе се отрицателно върху околната среда. Не знам в Германия каква е ситуацията, но в Великобритания не се позволява да се внасят петиции по отношение на въздействието, било то економическо или екологично от ветрогенераторите. Има оценка на въздействието, добре, но когато се приключи оценка на въздействието, имаме субективна позиция и съответния орган казва дали има положително въздействие или не. В моята страна, Великобритания, просто се пренебрегват притесненията на гражданите. Какво става с нашите притеснения относно околната среда? Какво става с критиките в тази връзка? Смята се, че независимо колко неефективен и вреден е един проект, той, щом се смята, че може да подмогне околната среда, трябва да се приложи. Във Великобритания поне така става. Ветрогенераторите пораждат а, и създават а, електроенергия. Добре, но тя е много скъпа, идва на много висока цена и рискуваме да разрушим ландшафтите в цяла Европа, ако продължаваме така. Маргрете Алкен. Бих искала да кажа на вносителя на петицията, че може би това не е най-добрия доклад, който можете да получите. Разбира се, ако говорим срещу ветрените паркове, защото в много случаи имаме такива петиции срещу а, турбините, ветрените турбини. И а, мога да кажа, че понякога и визуалните промени, промените на ландшафта могат да бъдат много драматични, но също така и тези мощности могат да бъдат абсолютно и напълно премахнати. Тоест тук имаме много по-голяма гъвкавост. Обикновено в тези случаи нямаме въздействие върху биологичното разнообразие, така че тези фактори трябва да бъдат взети предвид. Тук специално не знам точно какъв е случая, но и в Дания имаме такива проекти, срещу които протестираме, защото, да, там е най-добре от економическа гледна точка за страната и а, не искаме да се използва земеделска земя, не искаме тази земя а, да се обработва известно време след като съществен такъв проект там, но тук конкретно е трудно да се установи а, дали както каза колегата. Тоест, доколко сериозни са тези проблеми, които се очакват при изграждането на тези два ветрени парка? Аз поне не мога да чуят конкретно за какви проблеми става въпрос. Така че нека наистина да оставим въпроса отворен, за да видим за какво става дума. Просто не виждам от петицията дали става дума за нещо, което ми пречи, да речем, на изгледа от двора или наистина става въпрос за сериозна промяна на ландшафта. това е доста, би било доста по-различно от други случаи, които сме изслушвали преди това. Така че искам да ви поощря да преразгледате петицията, да видите още веднъж какво е заложено в нея. Иначе бих могла да дам своята подкрепа, но за момента не съм убедена. Господин Бощинаро. Президенте. Благодаря, госпожо председател. Няколко коментара. Аз съм напълно на страната на вносителя на петицията. Защо? Защото на първо място, как е възможно в държава членка на Европейския съюз да се започне строителство, да се развие проект и едва по-късно да се прави оценка, дори и спрямо днешна дата, тази оценка на въздействието на околната, върху околната среда не е приключила от страна на комисията. Защо комисията приема в една държава членка да се прилагат правилата по погрешен начин? Защото винаги първо се прави оценка на въздействието върху околната среда и чак след като тя е приключила и приета, може да започне строителство. Подобна ситуация има в моята страна. Дават се одобрения, които са доста съмнителни на местно и регионално ниво. Те позволяват на една друга чешка компания да започне един доста спорен проект. Комисията има задължение да наблюдава как се изпълняват европейските закони и разпоредби. На второ място, защо има такава потайност и липса на прозрачност? Естествено, че когато има проект на границата, той засяга и съседната страна. Ако ние в Европейския съюз нямаме необходимото ниво на прозрачност, как може да изискваме същото от нашите партньори трети страни. Например, как може в отношенията с Русия да се оплакваме от липсата на прозрачност. Нека да бъдем откровени. Ако нямаме прозрачност в Европейския съюз, как може да си представяме, че ще има прозрачност по отношение на трети страни? Това е утопия. И на последно място – защо Европейската комисия, след като става свидетел на толкова много подобни случаи, не създава правила, които трябва да се спазват преди да се развие какъвто и да било подобен проект. Аз не съм против е, ветрените паркове, но те не трябва да идват на всяка цена. И не трябва да се нарушават съществуващите правила по Натура 2000, по други програми, въобще законодателството. Комисията има подобно задължение да следи какво става и трябва да следи как държавите членки прилагат съществуващите разпоредби. защото може да се оплакваме много, когато има неясни правила и норми, но когато има ясни разпоредби, защо не ги спазваме? Благодаря. Responsabile vuole già rispondere perché sono state formulate. Желая ли председателят на комисията да отговори, защото това са твърде конкретни въпроси, които бяха отправени към него. Ще дам първо думата на представителя на комисията. Благодаря. Ще се опитам да отговоря накратко. Смятам, че изграждането на парковете не е започнало, защото няма разрешително за строеж. В момента се прави оценката на въздействието и след преминаването на този процес на приключване на ОВОз, чак тогава може да се започне следващата фаза на процеса. Но това, което сме проучили и получили от различните страни, ние смятаме, че намеренията на, на страните отговарят напълно на законодателството на ЕСЕ. Правилата, които сме споменали, са свързани с правенето на ОВОз и на оценка на въздействието в съответствие с директивата за место обитанията. Ние смятаме, че тази оценка в съответствие с проект Натура 2000 ще бъде направена в съответствие с всички налични правила. Благодаря. Сега давам думата на вносителя на петицията. Um, Всъщност за какво точно става дума тук? Не става дума за е, позиция, която е генерално насочена против е, ветропартовете. Става дума за мястото, където да бъде построен този ветропарк и този е, район всъщност е защитен район, в който се опазват редки птичи видове и всъщност това са райони, къде, които могат които могат единствено да бъдат обитавани от този птичи вид. Не може да се прави сравнение с Дания или ако мога да използвам така по-общо понятието Скандинавия, защото там а, популацията на този вид е много по-голяма. При нас а, тя е много малка и ако се изградят такива съоръжения, се получава следното. А, съответните птичи видове изчезват от този район. А, там а, се заличават и местата за размножаване и в крайна сметка а, може да се види, че там, където вече е започнало проектирането и изграждането, този район е вече абсолютно излишен като природозащитена област, защото този вид, за който говоря, вече не живее там. И аз за това искам да посоча, че тук става съвсем ясно дума за нарушение срещу е, съответните директиви. И още нещо в допълнение. В е, случая е, Молдава в момента тече ОВОС, обаче паралелно с това се работи и по други проекти, където изобщо не е провеждан ОВОС и е, всъщност е, е, става дума за райони, които са също част от Натура 2000. Не е правен ОВОС, както казах. А, също така е, мога да посоча, че има издадено разрешение за строеж от е, компетентните чешки органи според мен тук трябва да се контролира малко по-точно. Благодаря, казва председателя. Петицията остава все още без становище. Ще изчакаме отговорите на комисията, както беше съобщено. Ще изчакаме и отговорите на местните компетентни органи. Ние поканихме и представителите на съответните чешки административни органи, но те е, не се отзоваха на поканиката. Аз ще помоля да внесат е, компетентните органи съответно писмени становища и въпросите, които бяха поставени от носителя на петицията, откриват нов дебат, който всъщност се води от дълго време. Това е дебата за ефективността на тази директива и начина на нейното приложение и много често се получават такива ситуации, като тази, която е обект на нашата проверка в момента по петицията. С това Приключваме работата по тази петиция и минаваме на петицията, посочена в точка 14. И е, междувременно вносителите са тук, така че давам думата на господин Барайона. Пет минути, ако обичате, това е времето, с което разполагате за вашето изложение. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Ние сме тук поради нарушение на общностните норми от е, автономен е, регион Кастиля де Ламанча и там също не са провеждани ОВОС и също не, е, няма внесени е, жалби. Тук е, става дума и за нарушение на Европейската карта на основните права и правата на човека. Става дума, че е, е, за това, че тук се изгражда един проект с европейски средства. Е, преводачите молят оратора да говори малко по-бавно, за да може да бъде осъществен превод. Този проект е финансиран с европейски средства, обаче трябва да бъдат разширени и някои инфраструктурни съоръжения, най-вече в е, градоустройствената сфера. Става дума за разширяване на 120 км от този път, а 4 км от отсечката са всъщност ново строителство – Днес, към днешна дата, ОВОС още не е проведена. Такава проверка на въздействието се извършва при всеки строителен проект и са предвидени много големи средства финансови за този проект. пътностроителните работи приключиха преди две години и сега искам да изредя някои нередности, които бяха е, извършени от автоном, правителството на автономната област. Първо, е, бяха изградени е, отсечки, пътни отсечки без ОВОС и как могат да се предоставят европейски средства за такива проекти, при които не се очита околната среда. Второ, такива проекти се разбиват на отделни лотове, за да се избегне ОВОС. И трето, информация на гражданите и е, участието на обществеността на това се пречи. И аз мисля, че представителите на неправителствените организации в една демократична държава трябва да имат право на информация. Четвърто, не се спазват бюджетните изисквания за проекта, най-вече бюджетните средства предназначени за опазване на околната среда, тези 120 милиона и за какво всъщност се използват тези средства и защо Европейската комисия не следи такива проекти, които се финансират с нейни средства. Вторият случай е случай случая Трасеньор е, става дума за една област, която е много плодородна и която се намира в е, община Гуадалахара. През 90-та година, по-скоро 99-та година, бяха направени инвестиции с европейски средства за напоителни съоръжения. Тези напоителни съоръжения днес са съборени и как е възможно да се предвиждат европейски средства за такъв проект – без този проект изобщо да бъде пуснат в експлуатация, съоръженията да се съборят. Работата започна 2009, последиците са много тежки. Също така е, имаме и нарушение на екосистемите. Един поток пресъхна, почвените води са изключително е, застрашени и бяха изсечени много дървета. Нарушават се естествените обитания на е, много видове животни. Също така имаше въздействие и върху почвата, защото тази почва е много плодородна и сега а, тя не може да се използва в цялата и продуктивност. Много хора се изселиха от тази област. А, имаше и някои а, а, неприятни въздействия върху а, културното наследство. Бяха отстранени някои археологични находки. С това се нарушава и венецианското право, защото през 2005 година Венецианската комисия беше създадена точно за това да бъде е, променено законодателството в е, Валенция в е, конкретните му части, касаещи този проект. И също така искам да посоча, че в този случай беше представено независимо проучване, където се посочват различни екологични аспекти, обаче изпълнителят на проекта е, или по-скоро възложителят не се съобрази с това, е, не се съобразяват и с нашите искания. Нарушават се също и различни основни права, като например член 7 защита на личния живот и семейството, член 8 и член 17, където се посочва, че всеки има право да ползва своята собственост. И накрая искам да помоля Комисията по петициите за следното да проучи възможността да направи посещение на място, за да може да провери изложените от нас факти и също така да а, апелира към правителството на Кастиля Даламанча да прекъсне а, строителните работи, докато приключи ОВАС. Освен това, трябва да започне процедура, с която европейските средства за периода 99-2001, които бяха предоставени, да бъдат върнати обратно, също европейските средства, които бяха предназначени за пътно-строителния проект CM1003. Освен това, регионалното правителство трябва да бъде подканено да спазва законите от 2007 е, година, а и приетите преди това и да ги прилага е, така, че е, да бъдат спазени европейските директиви, Европейската харта за основните права и други важни европейски договори. Благодаря. Господин Лоридо, с тази петиция планът за градоустройствено развитие за регион Руи Сеньор и също така в Глодахала и Кастиля Деламанча става предмет на по-особено разглеждане. Също така трябва да посоча, че е, в Гладалахара беше прият градоустройствен план, без преди това да се извърши ОВОз. Е, вносителят на петицията, освен това, подчертава, че с е, тази нова индустриална зона се разрушава един аграрен район, който е с много, високи екологи... много висока екологична ценност и той се превръща всъщност в индустриален район. Искам да посоча, че там бяха направени и археологични наскопки. Това също не се взема предвид. Освен това, вносителят на петицията посочва, че въпреки всички възражения, които общинските власти са внесли, е, че въпреки всички възражения, градоустройствения план е прият от компетентните общински органи и искам тази петиция да стане повод за проверка как точно се прилага европейското екологично законодателство. Първо, директивата за ОВОС с съответните изменения към нея. Там се посочва, че градоустройствените проекти могат да бъдат предмет и на друга директива, най-вече когато става дума за точка 10А и 10Б, когато става дума респективно за индустриални и за градоустройствени райони. Знаете много добре, че проектите от приложение А на директивата за ОВОС винаги трябва да бъдат подложени на ОВОС преди да бъде издадено разрешение за строект, а проекти, които попадат в приложение Б, както е в този случай, подлежат на а, спазване на определени гранични стойности, които са уредени в националното законодателство или пък а, са определени в а, конкретните случаи. Други директиви, които трябва да се вземат предвид тук, директивата за опазване на природата, на природните местообитания – но трябва да ви кажа, че района, за който говорим, не попада в Натура 2000, така че съответната директива не е приложима. След анализа на тази петиция ние се опитахме да съберем данни по случай 1 и комисията се обърна към испанските компетентни органи с молба за становище. Постъпиха отговори, е, т.е. становището от испанска страна за Кастиля Ламанча и за община Гладалахара. В обобщение мога да посоча, че испанските власти, най-вече автономния регион, представиха два проекта за градоустройствено развитие, от септември 2006 проекта Луи Сеньор и едно разширение на този проект. И двата проекта едновременно са подложени на ОВОС в съответствие с законодателството в автономната област и правилника за приложение на този закон – приключила е, процедурата по ОВОС е, и всъщност това е станало през 2007 година. В испанската система за прилагане на директивата е предвидено, че трябва да се подаде декларация за ОВОз, която в този случай е с положителен резултат с известни резерви. Една от тези резерви например, десетата резерва се отнася до опазването на културното наследство, което означава, че преди да бъде прият един проект за изпълнение, трябва да се изиска съгласието на дирекция 4, която отговаря за културното наследство. Този, тази декларация за ОВОз се публикува през май 2007, така че по този начин цялата процедура по ОВОз е приключена към онзи момент. Испанските компетентни органи поясняват освен това, че се извършва и контрол върху изпълнението на ОВОС, а също и във връзка с културното наследство. Освен това, компетентните органи посочиха, че, имаше, че имало много жалоби във връзка с този проект. В момента има още пет административни процедури, които предстои да бъдат проведени и се очаква решение по тях. Това в обобщение на испанския отговор. Службите на комисията извършиха предварителна проверка на комисията и искаме да чуем какво ще каже вносителя днес и а, Всъщност, след като го чухме, стигаме до извода, че няма нарушение срещу екологичното общностно законодателство, защото директивата за Натура 2000 не може да се приложи и, освен това, проектът е бил подложен на ОВОС. Така че, всъщност не е възможно да се открият някакви елементи, които да оказват нарушение на общностното право. Тези проекти са представени пред компетентните испански е, съдебни органи за проверка и сега чакаме резултата. Благодаря, господин Мартинес. Благодаря, госпожо председател. Онова, което каза комисията, всъщност е, приключва въпроса. Цялото ми уважение към е, моите сънародници. Става въпрос за моята автономна област. Е, виждаме, че още веднъж има известни злоупотреби в е, нашата комисия. Става въпрос за злоупотреба с правомощие. Сигурен съм, че тези, които внасят е, петицията са добросъвестни граждани, само че комисията по петиции не може да започне е, някакъв съдебен процес да заведе дело. Ние нямаме такива правомощия. Ако има известно оплакване или жалба, ние не можем да вземем решение дали общностното право трябва да има е, превес или не. Независимо дали това ви харесва или не, ние не можем да вземем решение и да заведем дело срещу държава членка, която нарушава общностното право. Когато има държава членка, която нарушава общностното законодателство, комисията има правомощия. Обясненията от страна на представителя на комисията е, бяха доста добри и е, дадоха е, сериозни основания. Това не означава, че не е имало нарушаване на националното право на Испания. Може да е имало нарушаване на общинското законодателство в Испания, но няма нарушаване на общностното право. Ако има нарушаване на местните разпоредби, то тогава и съответната община ще трябва да вземе своето решение. Тук ние смятаме, че няма нарушаване на европейското законодателство, може това да не ви харесва. Ние не можем да дадем присъда. Нашата комисия не може да даде началото на един съдебен процес. Много време отделяме на въпроси, които просто не са в нашите компетенции. Не знам защо така подвеждаме вносителите на петиции. Много често членовете на Европейския парламент поради своите политически интереси потикват асоциации и организации с неправителствен характер да подават жалби и това води до объркване. И след това тези въпроси се прехвърлят и в медиите. Нито Комисията по петиции, нито Европейския парламент имат право да дадат началото на някакво дело, което да ви удовлетвори Уважаеми господа, е, чух това, е, което казахте, чух е, какво каза и представителя на комисията. Подхода на комисията е напълно обективен. От това, което каза председател представителя на комисията. Разбирам, че няма нарушаване на общностното право и си мисля, че можем да приключим разглеждането на това досие. Мисля си, че ако направим това, ще направим услуга на нашата комисия. Комисията трябва да се върне към първоначалните си задачи и първоначалните си правомощия. Трябва да приключим да затворим тази петиция, като отбележим, че няма нарушаване на общностното законодателство. Ако не може да стигнете до удовлетворително за вас съдебно решение в местните съдилища, то тогава няма какво повече да се направи. Обърнете се към местните е, съдилища, но тук е, просто трябва да приключим работата по това досие. Е, господин Тургаес. Ми Мигел Анхел Мартинес tiene mucha experiencia. Благодаря. Госпожо председател, моя колега Мартинес наистина има много опит и знае как действа от тази комисия. Няма да му преподавам уроци но смятам, че е нормално, когато вносителите на петиции идват тук и те не знаят как функционира самата комисия. Не смятам, че това е по тяхна а, вина. Аз смятам, че трябва да сте по-любезен с тях. Те не заслужават да а, бъдат. А, критикувани и порицавани, често хората смятат, че могат да дойдат тук в комисията по петициите и просто да изразят своите тревоги, без да са членове на комисията. Аз смятам, че е доста нормално да се получават такива обърквания. Аз бях малко обаче объркан от отговор на комисията. Ще прочета това, което беше казано тук. Заключенията са, че се иска информация от испанските власти в връзка с съответните разпоредби по околната среда, които се отнасят до случая особено за да се установи дали са приложени разпоредбите на директивата за ОВОз. Това, което получихме като отговор, беше много по-подробно. Не знам дали във времето изтекло. Междувременно сте получили повече отговори, повече информация, но това, което вие казахте, не беше включено тук в този документ, с който аз разполагам. Поради тази причина смятам, че е добре тази информация да ни бъде предоставена. Може комисията да ни изпрати писменно своя анализ или по някакъв друг начин, но според мен може би е малко рано. Най-добре е да разгледаме внимателно въпроса, защото в крайна сметка текстът пред нас се различава от казаното от комисията. Да, получихме отговор преди няколко дни, но може би трябваше да ни предоставите отговорите, които сте получили на тези въпроси. Както каза колегата Мартинес, в много случаи в миналото сме имали такива петиции, които не са били разглеждани дълго време. Ние просто трябва да уточним какво се случва с този въпрос, по който има определени съмнения. Тоест, ние трябва да спрем действията си, да чуем отново комисията, за да видим какво ще бъде становището на националните съдилища. Така че не трябва да приключваме тази петиция, просто трябва да я оставим без активно да я обсъждаме, за да видим какво е становището на националните съдилища, за да може да се вземе точното решение. Благодаря. Госпожа Алкен, благодаря, госпожо председател. Проведохме общи дебати относно това дали някой от Испания може да дойде да заяви дали има проблеми. И да каже дали смята, че се нарушава общностното право. Когато подготвях своя доклад, спомням си, че критикувахме местно законодателство, което не отговаря на европейските ценности. Това не трябва да се забравя. на много места хората не знаят какво се случва и изведнъж се появява нещо в задния им двор. Те изведнъж разбират, че стоеността на тяхната земя се е увеличила. Има прилики и трябва да се придържаме към общите неща. Казахте, че проекта е раздробен, за да се избегне спазването на общностното законодателство. Това виждаме и на други места. Искам да попитам комисията, може ли да се избегне спазване на задълженията по силата на европейското право, чрез раздобяване на един проект на парчета. Ако е вярно, че са използвани европейски средства за модернизация на напоителната система в район, където е имало суша само преди няколко години, а пък сега има промяна, това е неприемливо. Използвани са средства за напоителна система, после две години по-късно тя се разрушава и ние повече не трябва да обръщаме внимание. Напротив, трябва да обръщаме внимание. Аз е, обръщам внимание на подобни проблеми. Как може да се използват европейски средства и то съвсем наскоро за подобен проект. И сега да има вече нещо съвсем друго. Може би трябва да получим отговор от комисията, трябва да оставим петицията открита, докато не получим допълнителна информация от носителите и от комисията. Благодаря. Ringrazio. Non credo che ci siano domande specifiche rivolte alla... Благодаря. Мисля, че няма конкретни въпроси към комисията. Само се изразява общо желанието за предоставяне на по-точна информация. Може би вносителят иска да каже няколко заключителни думи, моля. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да изясня някои неща. В Испания се водят съдебни дела поради факта, че регион Кастиля-Ламанча е транспонирал по недобър начин съответната директива. С това ние искаме да приключим цялата тази тематика, но не искаме да остават безнаказани нарушенията срещу националните разпоредби, уреждащи опазването на околната среда, овоз и така нататък. И затова комисията искам да попитам защо комисията не спомена жалбата, свързана с проекта за пътното строителство, където изобщо не е извършван ОВОС и къде всъщност изчезваха европейските средства, предвидени по този проект. И аз мисля, че тези неясни обстоятелства трябва да бъдат изяснени. Да, аз мисля, че можем да тълкуваме колеги, е, колегите така, че петицията е, ще остане без е, становище, въпреки казаното от Господин Мартинес, казва председателката, разбира се, това не е в противоречие с думите на колегата Итургай, подкрепен от госпожа Олкен. Ние ще изчакаме изхода от съдебните производства в Испания и ще видим как след това ще продължим по-нататък. За сега ние няма да внасяме отново петицията в дневен ред, а ще изчакаме, както казах, резултата от съдебните дела и след това ще а, уведомим вносителят на петицията как ще действаме по-нататък. Господин Мартине, съгласни ли сте? Но все пак това, което казахте сега е малко по-различно. Казахте, че комисията трябва да остане на режим стендбай, докато приключат делата в Испания. Това е добре. Добре. Ако искаме да предоставим толкова много свобода, ще изчакаме докато съдилищата е, се произнесат по съответните жалби. Благодаря. Колегата Окен. <laughs> Колега Мартинес Тук колегата Мартинес каза нещо, което беше наистина хем вярно, хем не толкова. Наистина, вярното беше, че отнема много време. От друга страна, пък това, което не е коректно е, че а, отнема толкова много време спрямо нашите вносители. То някой може да си умре направо, докато чака решение по своята петиция. Докато очакваме отговора от Европейската комисия, е, трябва да изчакваме националните съдилища. Имам и въпрос към вносителите на петицията, е, дали можем да получим допълнителна информация. Е, надявам се, че няма да просто да погребем тази петиция в испанската съдебна система. Ще получим отговор в нормални срокове. Благодаря. Sì, non, eh, sono, sono d'accordo con la collega, era questa la, la proposta che formulavo. Di... Благодаря. Това беше и моето предложение да не се е, постановява окончателно становище по петицията, преди да видим какъв е изхода на съдебните дела. И освен това, Имаше и въпроси, които останаха без отговор от страна на представителите на комисията. Тези въпроси нямаха отговори в съобщението от комисията, което получихме. Да, сега няма конкретни въпроси към комисията. А искаме само да разберем как комисията е поступила с информацията, която е постъпила междувременно от местните власти, от компетентните органи по места. И с това преминаваме към точка 16, петицията включена по точка 16. В тази връзка искам да помоля вносителят да вземе думата. А, окей. Okay. Good afternoon. Добър ден, уважаема госпожо председател, уважаеми членове на парламента, уважаеми представители на комисията. В началото искам да благодаря на комисията по петиция за това, че ме покани днес да говоря от името на 1200 малтийски граждани, които искат да се спрат високите нива на прахово замърсяване в Малта. Искам да благодаря и на доктор Бусотил, който след като получи толкова много оплаквания от малтийски граждани по отношение на праха, реши да организира петицията Спрете праха. Малтийските граждани от дълго време се оплакват относно праховото замърсяване, най-вече причинено от строителната индустрия и от заводите, които се намират близо до жилищните райони. Докато за някои хора един облак прах е нещо неприятно, моля ви да разгледате какви са опустошителните ефекти върху и последици върху здравето, заедно с влушаването на качеството на живота за всички от тези от нас, които всеки ден се натъкват на този облак прах. Хелен Дамато, която е парламентарен секретар на министерство, в Министерството на здравеопазването в Малта, заяви, че трябва да се направи повече, за да се намалят последиците от ниското качество на въздуха, особено по отношение на праха и вредните изпарения, според един водещ професор Стивън Монтефорд, Малта е на едно от последните места сред средиземноморските страни, на трето място в Европа и сред 25-те страни в света, които имат най-високо най-висок процент страдащи от астма. Според професор Монфорд трябва да има една по-добра околна среда, за да се справим с проблема с астма в Малта. Въпреки по-скоро освен отрицателните ефекти върху здравето на хората, праха засяга и флората на нашите острови, селскостопанската земя страда поради големите количества прах, които се натрупват в листата на растенията. Парниците също попадат под един дебел слой прах всеки ден. Местните производители казват, че това има отрицателни последици върху растежа на реколтата и ограничава достъпа до светлина на растенията. Госпожо председател, проблема с праховото замърсяване от строителната индустрия не е нов. От дълго време насам се опитваме да повишим осведомеността относно нашите проблеми, но нашите усилия бяха на празни. Малтийското правителство прие законодателство, през 2007 година, което имаше за цел да осигури защита на гражданите, които живеят близо до райони със строителна дейност. Освен това, органа, който се занимава с градоустройство и с опазване на околната среда в Малта започна консултативен процес, за да се подобри качеството на въздуха на Малтийските острови чрез предлагане на система от разрешителни, които да контролират дейността в строителните кариери. Освен това, натиска от страна на гражданите, които искат да има контрол върху праховите емисии, принуди някои частни компании да приемат определени мерки. Въпреки всичките тези действия обаче, много проблеми продължават да съществуват. Редица компании продължават да съхраняват строителен материал на големи купчини в кариерите и дори на улицата без а, никакви покрития, които биха могли да ограничат а, праховото замърсяване. Освен това, Малта е едно много сухо място, това трябва да се спомене. В Малта падат средно около 550 е, мм дъжд годишно, 885% от които са между октомври и март. Средно валежи падат около 90 дни годишно. Малта, освен това, е едно доста ветровито място. Силата на вятъра в Малта обикновено е, е 3, т.е. 10 възела. Европейската комисия избра да приеме аргумента на малтийското правителство, според който има прах от пустинята Сахара и той води до превишените нива на праховите частици. В своя доклад Малтийското правителство цитира че спазването на директивата 2850 ЕО относно качеството на атмосферния въздух би трябвало да приключвате, каза председателката. Искаме комисията да разгледа снимките, които представяме днес. Тези снимки не са от пустинята Сахара, а са от нашата собствена пустиня, близо до строителните площадки в Малта. Малта има население около 400 000 души, които са разположени на 316 квадратни километра и е, много, е, много хора са засегнати от е, праха в Малта, отколкото, много повече отколкото в Великобритания. Имаме гъстота на населението 1274 души на квадратен километър и ние сме много по-населени от а, Англия или, Великобрит... Англия или Холандия, например, решението може да е просто. Например, Малтийското правителство може да задължи компаниите да съхраняват а, строителния материал в а, затворени помещения и да се гарантира, че се извършва в затворени помещения това може да помогне много за намаляване на праховите емисии. Ако има политическа воля, може да се постигне решение, но без политическа воля няма как да има решение. Естествено, че економиката е важна, но здравето и благоденствието на малтийските, си, малтийските граждани трябва да е е на първо място. За да се случи, трябва да приключвате. За да се... Последно изречение казва оратора, призовавам комисията да положи е, необходимите усилия, да окаже необходимия натиск върху малтийското правителство, за да се изпълни нашата цел. Благодаря. Сега давам думата на комисията, казва госпожа председателката. Благодаря ви, госпожо председател. Ако нямате нещо против, бих искала да поговори върху двете петиции, които са подадени от малтийски граждани, тъй като те са по една и съща тема, по един и същи проблем. Да, благодаря ви. Така, на първо място най-вече ще говоря за това, което се случи от последното съобщение на комисията на САМ. Последното съобщение е изпратено до членовете на тази комисия. От тогава на САМ всъщност Европейската комисия възосновата на факта, че бяха достигнати съответните нива за праховите частици и броя прахови частици в въздуха, оттегли своята процедура, прекрати своята процедура за нарушение спрямо Малта. Да, съществуват определени природни условия, които допринасят за увеличаването на праховите частици. Това е вредно за здравето но в същото време директивата 2008 на наклонна черта 50 остава възможността на държавите членки да взимат предвид определени природни дадености и да изваждат определен брой прахови частици от пределните стойности но тези природни дадености, като например сахарския пясък и морска сол, се отчитат от малтийските власти. Въпреки това, тук може да имаме определена вариативност, т.е. те не стоят в постоянни граници всяка година. Те се променят, така че държавите членки имат задължение да се отчитат пред комисията за всякакви несъответствия в качеството на въздуха до края на септември за да предоставят данните от предходната година. За съжаление, все още не сме получили данните за 2009 година, които трябваше да получим до края на този септември. Изпратили сме напомнящи писма до държавите да ни изпратят тази информация. Те трябва да направят това във възможно най-кратки срокове. Благодаря. Грация. La parola al collega Busutil. Благодаря колегата Бозотил. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на вносителя на петицията, но и всички, също на всички останали, които са подписали документа, тъй като това е петиция, която почива върху едно адекватно основание. Да, това е остров, но с много голяма гъстота на населението. Това беше отбелязано в петицията това може да се отрази много сериозно върху здравословното състояние на гражданите. Имаме изключително много случаи на астма в Малта и това е нещо неприемливо. Какво искам да кажа? праховите емисии от строителните площадки в гъсто населените места естествено се отразява и върху жителите на околните области. Хората, които живеят в съответния квартал, живеят там постоянно и ние трябва да вземем предвид а, това влияние, като не приемаме а, прекомерното замърсяване с прахови частици, като приемаме природните дадености, например. Те не трябва да бъдат приемани, не трябва да увеличаваме праговете. Разочарован съм от отговора на комисията по тази петиция и ще кажа защо. На първо място, през 2007 година Европейската комисия ни каза, че пределните стойности, които са заложени в европейското законодателство за Малта, са прехвърлени и те започват процедура по нарушение срещу Малта. Внезапно, през 2008, следващата година, ни казват, че граничните стойности вече не са прехвърлени и поради тази причина прекратява процедурата за нарушение. Наистина не мога да приема, просто така процедурите по нарушение да бъдат прекратявани, ако не са предприяти никакви действия да се ограничи праховото замърсяване. По тази причина не смятам, че отговорът на комисията е приемлив. Наистина, има голяма вероятност комисията да обяснява по този начин проблема, защото европейското законодателство казва, че може да се приемат подобни стойности за прахови частици 10, PM10, 35 дни годишно. И в Малта, да речем, приемаме, че имаме прекомерно замърсяване 52 дни, а не 35 дни годишно. Тези 52 дни годишно, природните явления, като например пясък от Сахара, защото Малта е много близо до Африка, или дъжд, който идва от морето, защото Малта е заобиколена от морета, не трябва да се взимат предвид. От тези 52 дни всъщност се оказва, че имаме прехомерно замърсяване през 31 дни. И това е много близо до граничните стоености. Аз лично не бих прекратил процедурата за нарушение, само защото имаме природни дадености, някакви случайности, които намаляват замърсяването в 52 дни и правят замърсяването в 31 дни. Особено и когато самата Европейска комисия приема, че нивата могат да се променят и те могат да бъдат различни в една седмица, в различните дни, какво да кажем, в различните години. И поради тази причина искам да отправя определени въпроси към Европейската комисия, тъй като не съм доволна от тяхната позиция. Нищо не се е променило, нищо не е предприето, за да се подобри ситуацията. Освен, че внезапно сме намерили начин да заобиколим закона – и това не може да бъде приемливо решение. Искам да попитам Европейската комисия дали са удовлетворени за начина по който малтийските власти са транспонирали директивата, дали са доволни от средните нива и дали то те отговарят на една страна с такава гъстота на населението. Дали методологията, която се използва, е приемлива за Европейската комисия, а също така и за това дали разположението на самите наблюдателни станции е приемливо за Европейската комисия, защото аз не съм напълно убеден в отговора на комисията, ако те разчитат на информацията, която получават от малтийските власти в този случай. И много ви моля, не можем да казваме на жителите, които са подписали петицията, че прахът, който виждате в тези снимки, идва от пустинята Сахара. Защото ние трябва да се държим с хората по-добре и не можем да си позволяваме да обиждаме техния интелект. И така, за да приключа, нека да ви напомня, че все още няма национално законодателство, което да регулира строителните площадки и кариерите във връзка с праховите замърсявания. И това е проблем, с който Европейската комисия трябва да се занимае, защото в случай, че отсъства национално законодателство, което да контролира тези източници на замърсявания, как може да се очаква цялата държава, цялата страна да спазва граничните стоености на замърсяването. И така, госпожо председател, искам тази петиция да бъде оставена така, без крайно мнение преди да се предприемат съответните мерки за ограничаване на замърсяването от националните власти, особено преди приемането на национално законодателство, което да контролира замърсяването от строителните площадки. И призовавам този случай да бъде проучен от Европейската комисия и да дойдат тук с по-подробна позиция защото тази позиция, която получихме днес, просто не заслужава доверие. Нека да приключа и да ви благодаря, госпожо председател, за вашето търпение като ви покажа една статия, ръкувана във вестника миналата неделя. Там се казва лошото качество на въздуха наистина слага петно и влушава прекрасния живот в Малта, малтийския начин на живот. Тоест, малтийския начин на живот трябва да бъде висококачествен. Това заслужават гражданите на Малта, особено у нези, които са пострадали от лошото качество на въздуха заради строителните площадки. Благодаря. Благодаря, господин Бусотил. Господин Бущинаро е първи. Само няколко коментара, госпожо председател. Напълно подкрепям това, което каза господин Босотил, защото до известна степен комисията се позовава на статистически данни. По начин, по който най-малкото е спорен. Нямаме научна информация, доказателства, нямаме альтернативни надеждни източници, които да потвърдят или да отхвърлят тази информация. Но да се позовавате на тази статистика, която имате и да обвинявате пустинята Сахара за замърсяването в Малта е нещо цинично и обижда хората в Малта. Спрете да се позвавате на такава статистика. Обръщам се към властите в Малта. Направете график за справяне с проблема. Колегата Бусотил ни каза, че няма национално законодателство, което да транспонира европейските директиви. Ако няма национално законодателство, как да измерим възможността да се измери количествено проблема. Така че имаме нужда от едно строго писмо към малтийските власти. Освен това, комисията трябва да ни даде един приличен отговор тук на нашата комисия и да видим една таблица, в която да пише кой, кога и как ще се справи с проблемите. Благодаря. Т.е. тук възникват някои от конкретни въпроси към Европейската комисия, най-вече връзка с това как се започва процедура за нарушение и след това изведнъж тя се прекратява. Можем да дадем думата на комисията, за да получим обяснение по въпроса. Да, благодаря ви, че отново ми давате думата и възможността да дам отговор. Най-напред да отговоря на вашия въпрос, дали Малта вече е транспонирала Директива 2008-50 всъщност не, не проверих преди да изляза от кабинета си, но последния път, който бях проверил, ако не ми изневерява паметта, те все още не бяха изпратили съобщение за транспонирането на директивата. Обаче, ако ми позволите да кажа тук, тази директива просто консолидираше онова, което вече съществуваше в предходното законодателство. Що се отнася до нивата на прахови частици, нищо не се е променило. Същото касае и измерителните уреди и станциите за контрол. Но, разбира се, бихме искали Малта да транспонира последната директива. Сега, по останалите ви въпроси, както казахте наистина, природните дадености могат да се менят всяка година. И поради тази причина е важно да взимаме предвид замърсяването, причинено от човека. Трябва да отчитаме тези фактори в дългосрочен план, поне това е заложено в самата директива. Европейската комисия приветства факта, че малтийските власти са приели план за контрол на качеството на въздуха. Този план ограничава замърсяването от няколко източника и се надяваме, че този план ще бъде прилаган и изпълняван. Като се върнем към природните дадености като такива, малтийските власти ни предоставиха подробни доказателства и по този начин ние видяхме как в определени дни заради тези природни дадености видяхме повишаване на замърсяването. Тоест информацията беше под формата на много подробна научна информация, не просто статистически данни, добре документирана информация ни беше предоставена. Тази информация беше отнена внимателно от колегите, които притежават научните познания, които им позволяват да разберат какво означават всички тези данни. Също така властите от Малта ни предоставиха и документацията. Също така се възползвах от проекто соките, които Европейската комисия беше изготвила с цел да се покаже методологията за изваждане на праховите частици, които се дължат на природните дадености от общия брой прахови частици. И поради тази причина Европейската комисия беше много доволна от това, че малтийските власти се възползваха от тази методология. Според доказателствата, които ни предоставиха, директивата е много ясна. И там се казва, че такова прехвърляне на приятите гранични стойности заради природни дадености е в рамките на приемливото. директивата е пределно ясна и поради тази причина ние решихме да приключим процедурата по нарушение можем да кажем, че Европейската комисия третирала Малта по същия начин, по какъвто третира и останалите държави членки. Това е хоризонтална процедура, която се прилага на равна нога. Е, разбира се, Европейската комисия отново ще обмисли дали да не започне процедура по нарушение. Трего, колега Бусотил. Колегата Бусотил началото искам да благодаря на представителката на комисията. Искам да насоча нейното внимание към отговора на комисията, който получихме към една от тези две петиции. Това стана през май 2009 година. Тогава комисията ни казва, че годишният доклад за качеството на въздуха за 2007 година, предаден от малтийските власти, потвърждава, че дневните и годишните стойности за прахови частици 10 продължават да надхвърлят определените лимити за конкретния град. Освен това, добавя комисията, концентрациите на азотен диоксид надхвърлят праговите стойности с 25%. пределните стойности по-скоро, как можем да очакваме тогава, че ще се спазят пределните стойности за 2010 година? Не говорим за тази година, не говорим за миналата година, говорим за 2008 година. 2008 година е годината, която се споменава в днешната петиция. Обръщам се към комисията. Моля, проверете отново нещата, защото не може през 2007 година пределните стойности да са превишени десетки пъти, а през 2008 година нещата да са се върнали към нормалното. Не може това да се е случило и като доказателство мога да демонстрирам и снимките, Нещата не са се променили, това е ясно. Обръщам се към комисията. Разгледайте въпроса отново, не закривайте това досие, защото си мисля, че ще имаме конкретни доказателства, че закона не се спазва. И така, ако няма възражение, казва госпожа председателката, предлагам да включим предложението на господин Босотил. Има определено въпроси, които остават неясни и не се хвърля светлина върху тях от страна на Европейската комисия. Например, какво се случва с малата през годините. Странно е една процедура за нарушение започната, после е прекратена, без да са се получили никакви доказателства или да се е получил отговор от националните власти. И така, от името на комисията по петициите, включвам тази молба към Европейската комисия да предостави по-подробна информация, по-задълбочени отговори. Бихме искали да получим линейно описание от това, за това какво се е случило през годините, кога е започнало разследването на причините, дали са предприяти съответните процедури, дали е достигнато до съответната информация Разполагаме с тези петиции в нашата комисия и всъщност искаме да знаем дали териториалните и местни власти са действали по адекватен начин. Поради тази причина оставаме тази петиция без окончателен отговор и становище. И е, отправям този въпрос и към вас и директно към малтийските власти, за да получим допълнителна информация за процедурите, които са следвани. Искаме да получим информация за това дали директивата е транспонирана както трябва, дали се прилага. Както разбрахме, може би има проблем с правилното прилагане и транспониране на директивата. А за сега приключваме нашия разговор по тази тема. А аз вносителят. Искам просто да представя фотографските доказателства на комисията ни на всички уважаеми членове. Добре. Така приключваме и стигаме до точка 18. Петиция от един британски гражданин. Той не е помолил да представи петицията лично, затова веднага давам думата на представителя на комисията Лина Ватинайте. Благодаря, госпожо председател. Петицията е свързана с данъчното облагане на превозни средства, автомобили. Много често имаме такива петиции. Те се насочват към Европейската комисия и към уважаемия Европейски парламент. Комисията направи собствено проучване и откри, че в малтийското законодателство има известни несъответствия. Започнали сме процедура по нарушение. Тя доведе до сериозни промени в малтийското законодателство. В момента малтийското законодателство отчита амортизацията на превозни средства, когато се налагат данъци на превозни средства, които са внесени от други държави членки. Съответно, комисията в момента не смята, че има основание петицията да остава отворена и да се поддържа процедурата по нарушение. Ако имате някакви други въпроси, колегата Бусотил. Yes, thank you, Благодаря, госпожо председател. Как разбирам аз нещата? И тук моля комисията за обяснение. Тук става дума за методологията, която а, се използва при данъчната оценка или по-скоро при определенето на данъците, които се дължат върху а, превозните средства, върху МПС-тата. За това става въпрос тук. А, Задавал съм тези въпроси десетки пъти. Всъщност отговора, който съм получавала, е, че комисията все още води разговори с малтийските власти по повод методологията, която те използват. Дали да разбирам, че сега този въпрос е решен, дали Европейската комисия е удовлетворена, дали методологията, която се използва в Малта във връзка с данчната оценка на МПС-тата, е напълно прозрачна, дали достатъчно отговаря на европейското законодателство. Това в позволявани линии да смятаме въпроса за приключен. Поне аз не получих отговор на тези си въпроси преди това. Зависи, защото малтийското законодателство е различно за леките автомобили, за тежкотварните автомобили и за мотоциклетите. В момента говорим за мотоциклетите. В тази връзка комисията няма никакви проблеми и методологията изглежда задоволителна. Самата процедура обаче не е приключила и аз не съм сигурна какви са вашите въпроси. Когато става въпрос за леки автомобили, има пояснения, които все още се дават и процедурата не е приключила, но по отношение на мотоциклетите, които са обект на тази петиция, комисията предлага да се приключи процедурата. Да, след отговора на комисията, мисля, че ние бихме могли да обявим петицията за приключила. Отговорът е задоволителен. Благодаря. Сега преминаваме към следващата петиция. Тя е внесена от Жан-Пьер Декол с френско гражданство. В този случай вносителят не присъства и за това моля директно представителят на комисията да вземе отношение по петицията. Благодаря, госпожо председател. Тук отново се дава дума за данъчно облагане при а, автомобилите, при моторните превозни средства. Както казва моята колега, това е един въпрос, който се обсъжда отново и отново. В случая обаче става дума за малко по-различен въпрос. Носителят на петицията иска разяснение в връзка с шофирането на автомобили в страна различна от регистрацията на превозното средство. Какво показват фактите в този случай? Става дума за жителка, за гражданка с постоянно местопребиваване във Франция, която кара своя автомобил в Португалия в един момент тя започва да се чувства а, зле и моли своята снаха а, да я замести на вулана. И след като ам, Става тази смяна, колата бива спряна от португалската полиция. Те установяват, че колата се шофира от португалска гражданка, тъй като нейната снаха е португалка. Те отнемат документите на автомобила и искат от собственичката на автомобила да плати глоба от 175 евро, за да може да си върне документите. Сега, защо те са поступили по този начин? Като цяло, в данъчното облагане няма хармонизация. Това означава, че тъй като липсват конкретни европейски правила, това означава, че държавите членки полагат правилата на национално ниво, както смятат, че е подходящо, като това не противоречи на основните принципи на договора. Но има съответните правила, които са заложени в директива 83-81 и всъщност тази директива позволява на гражданите да шофират автомобили, които са регистрирани в една държава членка, когато отиват в чужбина, на вакансия или за, за каквото и да било, Но това означава и, че когато МПС-то се изнася временно, то не дължи местни данъци за 6 месеца, в случай, че се отговаря на определени условия. Едно от условията е превозното средство да не се дава на заем на гражданин на втората държава членка. В случая обаче госпожа Лекастро е дала колата си на португалска гражданка, именно нейната снаха. Това означава, че в случая това хармонизирано изключение а, от временния внос на автомобили тук не въжи. Вследствие португалската гражданка кара колата, не е заплатена местната такса, местния данък и португалските власти са имали правото да предотвратят по-нататъчното шофиране от нейна страна на френския автомобил. Сега по отношение на глобата, която трябвало да бъде заплатена от госпожа Де Кастро, това беше прегледано внимателно от Съда на Европейските общности, то съвсем наскоро. И в решението по този случай – Европейската комисия се аргументира и каза, че финансовите санкции, наложени от Гърция, в случаите, в които автомобила се шофира а, от гражданин, който живее извън тази страна, са неоснователни, но съдът отхвърли тези аргументи. Съдът заяви, че това са въпроси, е, които не попадат в приложното поле на директива 8318. Това не е въпрос, който е хармонизират. Какво, хармонизиране, извинете, какво означава всичко това? Имаме, разполагаме с обстоятелствата в този случай и тук Европейската комисия няма правомощия. Поради тази причина препоръчваме на вашата комисия да приключи работата си по този случай. Благодаря. колеги, колега Тургайс. Благодаря, колегата Тургайс. Благодаря, госпожо председател. Имам някои въпроси към комисията. В европейските договори е уредено свободата на движение на стоки, капитали и така нататък. Този аспект взет ли е предвид в тази връзка. Защото аз имам чувството, че по този начин се освобождава точно свободата на движение на стоки, капитали и така нататък. И може да се получи така, че гражданите да не могат да напуснат своята страна с автомобилите си, защото ще имат проблеми в чужбина. Например, когато става дума за найемане на коли под найем. Фирма за отдаване на коли под найем отдава под найем автомобил на дадено лице, което напуска с него страната. Това лице, ако има друго гражданство, ще има проблем – когато настъпи същия случай, който наблюдаваме при тази жена, защото не може с френски автомобил е, да се отиде в Белгия или в Нидерландия по тая логика. Затова много ви моля да отговорите на два въпроса в тази връзка. Ще съществуват ли проблеми, когато се наемат автомобили и как изглежда това във връзка с е, Римския договор? Парола, прега. Моля чем же... Благодаря, госпожо председател. Интересно, е, че повдигате този въпрос, защото в този случай с наймането на автомобили имаме разглеждане от страна на Съда на европейските общности. И отдаването под найем по принцип. При отдаването под найем имаме решение от страна на съда, че може да се събира регистрационен данък в държавата по местоживеене. Но и, или по-скоро при закупуването на стоки на лизинг. You have access to uh, cross-border е, car rental services, uh, and, but you... Uh, и тук, но това въжи само за периода на изплащане на лизинга. Тоест тук имаме наистина такива права за събиране на съответния данък и такса, но само докато продължава този лизингов период. А да е <laughs> Да. Но тук се мери с двоен аршин, доколкото виждам. Правят се разлики там, където не би трябвало да се правят. Ние сме в Европейския съюз, крайна сметка, и за всички трябва да действат е, еднакви правила. Това, което вие твърдите е интересно. Е, вие казахте току-що, че се прилагат различни процедури, което означава прилагане на двойни мащаби. Нали така, госпожа председател? Аз не мисля, че трябва да вземаме решение по тази петиция, защото нещата по нея не са съвсем ясни. Вносителката на петицията, аз мисля все пак, че това, което тя е изложила в своята петиция е доста смислено. Имате ли някакви е, други изказвания? Моля. Да, благодаря, госпожо председател. Аз дойдах малко по-късно и не можах да чуя всичко по този случай, но в конкретния случай не. Всъщност тази жена не се е чувствала добре и някой друг е трябвало да управлява автомобила. И е, мисля, че в случая трябва да се вземе предвид точно това, особеното състояние на вносителката на петицията и трябва да намерим един малко по-човешки отговор, а не да спазваме точно е, съответните разпоредби. Може би ще трябва да приемем и някои правни актове в тази насока. Има различни правни разпоредби в отделните държави членки. Когато аз прочетох петицията, видях, че в Португалия наистина може да има различно становище по отношение на автомобилите и данъка върху тях. Така че ако аз отида в Португалия, бих направила същото. Аз може би също бих управлявала автомобила на моя съпруг, но няма да съм вписана в зелената карта. Това е вероятно картата за застраховка на автомобила. Госпожа председателката, Нека сега да приемам предложението на колегата Тургайс и да не обявяваме окончателно становище по петицията. Мисля, че отговорът от страна на комисията е доста пълен. Тук всъщност не става дума за област, която е хармонизирана и за това ние не можем да приемем процедурата за некоректна. От комисията бяха дадени подробни пояснения в тази насока. Така че искате ли сега да последваме предложението на колегата Тургайс, да оставим петицията все още е, с открит отговор и да изчакаме комисията. Мисля, че според мен не би следвало да вземем окончателно решение по петицията, защото, както госпожа Боенес каза, ние не можем да се позоваваме само на буквата на закона, има и човешки измерения – Смятам, че комисията може по-подробно да посочи как стоят нещата с автомобилите под найем, какви са разликите с нормалните автомобили, т.е. които са притежания на лица и е, най-вече какви са различията между отделните страни членки в тази сфера, защото моето впечатление е, че е, като че ли различията са доста големи. Добре. Може ли да отправим този въпрос към комисията с молба да изпрати подробен отговор в писмена форма, също и на въпросите на госпожа Тургайс и на госпожа Корми. Така че нека сега да не вземаме решение по петицията, докато не получим подробен отговор от комисията. Добре, сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 50. И тази петиция е внесена от господин Пасанкос. Моля да спазвате е, времето от 5 минути за изказване. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, уважаеми депутати, представители на Европейската комисия. Аз съм председател на организация, която обединява производители за разлика от други области, тези производители получават своите доходи най-вече от европейския пазар. На този пазар цените се определят както от търсенето, така и от вноса от трети страни. Когато става въпрос за цялостната система на цените, която е определена от общите цели на СТО да стабилизира пазара на общността във връзка с а, вноса на плодове и зеленчуци, може да се поговори малко за ефективността на тази система. Има доста голяма доза социален дъмпинг, продава се на загуба. Последиците от всичко това са вредни за доходите на фермерите в Европейския съюз и за нашата продукция. Освен това, има отрицателни последици за приходите на малките производители и работниците от трети страни. Защо това се случи? Защото има общностно законодателство, което не е на необходимото ниво. Говоря за регламент 1580 от 2007 година, членове 135 до 139. Този регламент позволява на вносителите да не плащат определени мита, които обичайно трябва да се плащат, когато вносните цени паднат под определена стойност. Това води до деклариране на фалшиви стойности на митницата дори в продължение на много дълги периоди. Това несъвършено законодателство е подложено на анализ от комисията. Този анализ обаче продължава вече повече от 10 години. Четири заключения бяха публикувани вследствие на едно проучване на Олаф. На първо място Олаф потвърждава възоснова на информация получена от Генерална дирекция данъчно облагане, данъци и митнически съюз – че метода на изчисляване, който се е приел от вносителите, няма никаква друга цел, освен да избегне плащането на допълнителни мита, които са дължими обичайно. Освен това, Олаф препоръчва промяна на член 5 от регламент 3223 от 1994 година, член 139 и от регламент 1580 от 2007 година трябва да се промени. Той дава възможност на вносителите да избират начина по който се декларират стойностите на продукцията на митницата, за да се плащат съответните мита. Освен това, има препоръка да се информира Генерална дирекция земеделие за проблемите, които създават а, а, регламентите на общността, както и препоръка има да се подчертая, че продължаването на тези практики може да постави на риск общностната продукция. ФЕПЕКС и други организации на производителите в Европейския съюз, като тези, които са част от Европейската група на производителите на домати, на няколко пъти са искали да има реформа на системата на определянето на цените, но не е имало полза от тези искания. Имаше и жалба пред Европейския омбудсман през юли 2009 година. Това дойде като последна мярка. Ответната реакция на комисията винаги е била свързана с ограничаване на щетите, като много често тя закъсняла, комисията се позовава на кръга от преговори от Доха, които започнаха през ноември 2001 година в рамките на СТО и се опитва да оправдае своята пасивност по този начин. Тази е, пасивност е, е необяснима, като се има предвид, че преговорите от Доха са в на улица от декември 2008 година и че комисията в същото време укрепва своите двустранни преговори за подписването на споразумение за свободна търговия. Има специален протокол с Марокко, между другото, земеделски протокол. ФЕПЕКС сега иска да се намеси Европейския парламент, за да може комисията да реформира регламент 1580 от 2007 година, за да се гарантира нивото на вносните цени, освен това да се гарантира плащането на необходимите мита, това ще доведе до превенция на економическия и социалния дъмпинг и ще запази доходите на европейските производители. Благодаря ви за вниманието. Сега ще дам думата на Емануел Жоакин от Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Комисията има следните бележки.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 установена през 1994 година в кръга от преговори Уругвай. Има специални изисквания към прилагането на тези разпоредби. Става дума за 33 34 от 1994 година и вносителят на петицията сам посочва, че тези разпоредби са включени в регламента на комисията 1580 от 2007 година, без да има някакви особени изменения спрямо 1994 миналата година. Също така правилното прилагане на системата на вносни цени и събирането на съответни вносни вида са свързани тясно с този механизъм. Това попада под компетенциите на митническите органи на държавите членки. А комисията няма конкретна информация, която да сочи наличие на измама и всичко, което ни беше представено, беше проверено съвсем подробно от нашите служби. Комисията се запозна с исканията на вносителя на петицията и именно преработка на системата на вносни цени, за да може да се прилага по-добре и комисията моли всъщност ще вземе предвид е, тези молби, когато става дума за преработката на тази система, което би могло да се извърши евентуално. Комисията следи внимателно развитието на ситуацията и когато е необходимо може да се намеси в е, съответствие с задълженията, които проистичат от Международния търговски е, договор – Става дума за международно търговско споразумение и трябва да се провери също дали е, е съразмерно да се намесваме в преговорите от кръга Доха или други преговори от подобен характер на международно равнище. Благодаря. Давам думата на колегата Юшо, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Аз е, Изслушах внимателно вносителя на петицията, проблемът ми беше познат, изслушах и представителя на комисията и вече имам доста голям проблем. Става дума за регламент, който предвижда три възможности за калкулиране на вносните цени. Първо, е, е, това са възможностите за внасяне на стоки от всякакъв характер. Що се отнася до доматите, тук е, имаме засягане на работни места – в страна като Испания, но не само Испания, това засяга и други страни. Доматите, в оста... които изнасят домати в останалите страни от Европейския съюз. Комисията посочва, че сега не е подходящия момент и че тя ще вземе предвид това, ако се наложи да бъде изменен регламента, но това е наложително, защото ние ще имаме непрекъснато същите проблеми. Ако всички тези вносители сезират съдебни съдебните органи и съдът няма точни данни, за да може да събере съответните доказателства, няма да има никакъв напредък в тази насока. И за това аз мисля, че изводът, който трябва да направим тук е, че нашата комисия трябва да прикани комисията възможно най-бързо да е, се задейства и не е необходимо да изчакваме е, преговорите Доха. Аз е, повтарям, нашата комисия трябва да помоли наложително комисията, възможно най-бързо да измени този регламент. Благодаря председателката, колегата Мадо Дрове. Благодаря. Искам първо да благодаря на вносителя на петицията и да го поздравя за това, че пое инициативата да постави под въпрос този регламент, а той без това е под въпрос. Също така той посочи, че Марокко нарушава действащото споразумение за преферентните цени. Също така се наблюдава неравно поставено третиране, що се отнася до изискванията за растителна защита, които ние поставяме пред трети страни, а също и в Европейския съюз. Вносителите на петицията са направили нещо много разумно. По принцип са разумни. Дори Олаф е, се спря на тези точки. Става дума за правни разпоредби, които не функционират по никакъв начин, те са несъразмерни и увреждат интересите на производителите в Европейската общност. А по това, което каза колегата, мисля, че комисията на, или нашата комисия трябва да настоява да се промени ситуацията. Това, което чух от представителя на комисията е доста разочароващо за мен. Казахте, да, е, ще имаме предвид това, е, когато решим да изменим регламента. Аз обаче настоявам това да стане възможно най-бързо. Вие трябва е, да се съобразите с ясния доклад на Олаф в тази насока и е, мисля, че нашата комисия сега наистина има шанс да поиска е, от Европейската комисия да започне незабавно да действа. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с казаното от прежде говорившите. Нека да ви предложа и някои други коментари. Заключенията на Олаф са е, категорични и за това съм съгласен с това, което беше казано от е, колегите. И, госпожо председател, искам да ви помоля, като председателстващ комисията по петициите, да изпратите официално писмо, чрез което да се изиска модификацията и ревизията на въпросния регламент. Този въпрос е толкова важен, че трябва да се работи по него не само от страна на комисията по петициите, но и от комисията по земеделие. Трябва да се прекратят тези а, вредни практики, които вредят на производителите в Испания и в Европа заради цените, които се обявяват от страна на мароканските производители. Мисля, че вие като председател на тази комисия можете да предприемете важни действия тук. Госпожа Готиерс Кортинес. Благодаря, госпожо председател. Настоявам за същото, но искам да привлека вниманието ви към един друг факт. Преразглеждането на цените за внос в Европа трябва да ни привлече вниманието към липсата на съгласуваност. Някои хора се разтреперват, когато Олаф предприемат някакви действия Олаф казва, че може би тук имаме някакво нарушение, но никой не си мърда пръста. Това е, е цялостна отговорност, морална и правна отговорност да се предприемат съответните действия. Мисля, че дори можем да сезираме съда за тези проблеми. Този регламент позволява извършването на нарушения. Това е първия, първия важен момент. На второ място, първо казваме нещо, а после казваме точно обратното. Да, подпомагаме третите страни да се развиват добре. Това е хубаво. Но какво да кажем за онези, които идват да работят в нашите е, държави, в нашите региони? Мароканците, например. Хиляди мароканци работят е, в земеделието, отглеждат домати, те идват с целите си семейства, имат е, правото да добият временно жителство, получават възможност да се интегрират. Но в моя регион има много компании, които не се справят толкова добре, точно заради този натиск от ефтиния внос. И ние всъщност разрушаваме всички усилия, които са направени за интегриране на двата бряга на Средиземно море, на страните, които се намират от двете страни на Средиземно море. Унищожават се работни места, именно заради тази нелоялна конкуренция. Често чуваме, че Европейския съюз е просто една от слонова кост, която не разбира какво се случва наоколо. Госпожа Барадер, моля. Благодаря, госпожо председател. Аз ще продължа с същите мисли, на колегите, които осъждат тази ситуация. Благодаря на нашите приятели, които дойдоха тук, за да подчертаят сериозността на ситуацията. Това е законодателен текст от 1994 година, на който е редактиран през 1997 година, т.е. са изтекли 16 години, при което се прилага една и съща система, именно системата с определени цени за внос. Може би е крайно време наистина да поискаме модификация, промяна на системата. Трябва да се променят трите възможности, които вредят на цените в този сектор. Европейската комисия казва, че ще обмисли въпроса. Аз мисля, че вече времето за мислене е свършило. Трябва да се действа, трябва да се намесим с правилните решения. Това е точното време да се предприемат действия от страна на Европейската комисия. Тук е ясно, че трябва да се изготви законодателен текст, който да не вреди на производителите в Испания. И приканвам Европейската комисия, както и комисията по петициите, да поиска а, преразглеждане на регламента а, за цените на внос. Благодаря. Грация, че... Благодаря. Госпожа Гуни иска думата първо. На френски. Сред а, всички тези изказали са на испански. Разбирам какъв е проблема на вносителите. Откровено казано, натъжавам се, когато чувам отговорите на комисията, защото те са неясни. Хората страдат, губят от своите доходи, имам економическа криза сега и се опитваме да подобрим положението на хората. Чухме позоваването на регламента от 2007 година, който се преработва от 2008 година. Колко да чакаме още? Мисля, че трябва да има по-активна дейност и позиция от страна на комисията. Трябва да имаме последващи действия, трябва да напишем писмо и да изискаме отговор. И отговора трябва да дойде бързо, за да избегнем ситуация, в която хората просто ще изхвърлят на улицата своите домати. Благодаря. Иска ли някой да се изкаже от името на носителите на петицията? Имате думата. Да, с ваше позволение, госпожо председател. Съвсем накратко, два коментара в отговор на казаното от комисията. Поискахте факти и правна рамка за преработката на регламентите, ами фактите идват от Олаф през 2007 година. А в а, своя доклад Олаф а, дава необходимите препоръки, той породи едно проучване сред вносителите във Франция и в Испания, онези, които внасят от Марокко. Доклада показва, че има неправомерна употреба на ЕПС, която води до отрицателно въздействие върху производителите в Европейския съюз. Втория факт е включен в една таблица, която може да бъде разгледана от всички. Доклада на Олаф доведе до много срещи с комисията по митническия кодекс и имаше единодушно мнение, че рамката трябва да се промени. Очудвам се как може да се казва, че трябва да има реформи, пък нищо да не се прави. Определено митническия кодекс трябва да се промени. Това е най-лесният начин да се действа. Благодаря. Мисля, че позицията на нашата комисия е ясна. Всички приканват комисията към незабавни действия. Отговорите, които получихме днес, не са задоволителни. Комисията признава, че има проблем и потвърждава, че жалбите са основателни. Просто комисията казва, че в момента не е направено необходимото. Членовете на комисията подчертаха, че трябва да се действа бързо Мисля си, че ще е уместно да поискаме от водещите комисии да дадат становище Комисията по международна търговия и Комисията по селско стопанство. Можем да зададем и устен въпрос на комисията в пленарна зала. ще призовем комисията да действа незабавно, за да преразгледа съществуващото законодателство. Ако сте съгласни, така ще действаме. Тази петиция остава отворена. Това са двете линии е, на действие, които ще предприемем. Преминаваме към следващата точка, точка 21. Това е петиция от госпожа Клавдия Шевцова. Тя не е тук, затова давам думата направо на представителя на комисията Даниеле Аджезе. Благодаря, госпожо председател. Какво е съдържанието на петицията? Жителите на Латвия най-напред протестират срещу намаляването на по отделение за здравоопазване, нещо направено от Народното събрание в страната. Освен всичко друго, те протестират срещу това, че болницата Бикерняки бива интегрирана към едно по-голямо звено, т.е. извинете, тя вече представа да бъде многопрофилна болница, а ще действа само като психодиспансер. Тук трябва да вземем предвид и големите средства, които са отделени от страна на Европейския съюз, средства, които възлизат на 3,1 милиарда евро. Но всъщност сумата е намалена до 200 милиона евро. Това финансиране не е това е финансиране, чрез което трябва да се действа в контекста на финансова криза. Можем да коментираме върху разпределението на фондовете във връзка с развиването на болничната инфраструктура, но отделеното от националния бюджет в съответните отрасли не влиза в нашите правомощи. Ние не можем да правим такава оценка. също така и промените в националната политика решения, които се е, взимат на национално ниво, не противоречат на целите в връзка с приоритетите по здравеопазването, договорени от латвийските власти. В този случай просто нямаме противоречие с целите на структурните фондове и политиката в тази област, в здравеопазването. Държавите членки отговарят сами за организацията на здравеопазването на системите по здравеопазване, за разпределянето на средства по тези системи. Европейската комисия не би могла да избира специфични и конкретни проекти. Това се прави от националните власти. В този случай това е Министерство на здравеопазването. А министърът на финансите осъществява надзор върху този проект. Тук се следва съответната процедура, набират се съответните моби и след това се осъществява процедура на селекция Одобрени. одобрение. Периода 2007-2013 година се предвижда вноска от 208 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие, които да бъдат инвестирани в Латвия. Разписан, подписани са договори с отделни болници. Повече договори ще се изключат за в бъдеще, за да се освоят и останалата част от средствата. Подкрепят се и други по-малки дейности, например да се повиши достъпността на здравните услуги за всички граждани, да а, има повече общо практикуващи а, лекари, да има а, местни амбулатории, в които да се ползват услугите от страна на гражданите. Според Европейската комисия, системата на здравеопазване в Латвия не противоречи на целите по кохезионната политика в, в, отрасъла по здравеопазване. Това не противоречи на целите за предоставяне на ефективни медицински услуги, за назначаването на достатъчно лица, представители на медицинската професия. Благодаря. Grazie. C'è qualcuno che chiede la parola? Има ли изказвания? Има ли изказвания? Виждам, че не. Тогава мога да приема отговора на представителя на комисията за задоволителен, колегата Груни. Ако ние не сме компетентни по случая, би трябвало да приключим работата по петицията, ако вярваме на комисията и в случая не сме компетентни. Нали? Председателят. Да. Госпожа Грюни е, каза, че бихме могли да приключим работата по тази петиция, защото това са неща, които са всъщност от международна компетентност и това е съвсем ясно. Сега госпожа Грюни помоли да не разглеждаме точка 22 днес, а в по-късен момент, така че преминаваме към точка 23. Тази петиция е внесена от Пабло Сарано той не присъства и за това давам директно думата на представителя на комисията. Моля. Госпожо председател, в тази петиция става дума за така нареченото наречената премия, която се изплаща за, изплаща за собствени деца или за осиновени деца. За тази цел съответните лица в Испания трябва да са живели в Испания преди да е осиновено детето, две години преди това. Значи тук Става дума за 16-12 от е, е, всъщност може би за решение на Съда на Европейските общности. Тук е, се поставя изискване за постоянно место живеене и за да се изплати тази премия и всъщност това се тълкува като дискриминация. Комисията се обърна по този въпрос към испанските власти и помоли за обяснение. Испанските власти е, отговориха, че става дума за това да се противодейства на застаряването на населението в Испания. Но във всички случаи майката трябва да има някаква връзка с Испания, т.е. да е пребивавала достатъчно дълго в Испания, за да се гарантира децата на тази майка да могат да допринесат е, за демографския проблем в Испания, по-скоро за неговото решаване. И тези плащания всъщност е, се извършват съгласно законова наредба от 2010 година и комисията в тази връзка на практика няма никаква възможност да упражнява натиск върху испанското правителство, защото Изплащането на тази премия ще бъде прекратено след два месеца поради проблемите с бюджета, които има Испания. Благодаря, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Сега, когато се изплащат тези средства, когато се е, роди дете, те. В началото господин Сапатеро беше много доволен от тази схема, но в един момент се оказа, че тези схеми задълбочават кризата в Испания и там трябваше да се предприемат редица мерки, които като че ли правителството някак си бутна в грешната посока – и правителството не успя да постигне целите си заради тази схема. Те решиха да прекратят програмата, но всъщност може би трябва да разгледаме конкретната ситуация на вносителя на петицията. Да. Прави сте, когато става дума за ситуацията по принцип но тук в конкретния случай не можем да кажем нищо конкретно за ситуацията, защото това изплащане, което ще се прекрати през 2011 година, може би означава, че трябва да се е, упражни повече натиск върху испанското правителство. И тук като че ли се търси някакво решение на въпроса. На първо място обаче трябва да вземем предвид ограниченията, които съществуват в тази сфера. Да, съществуват ограничения, но дали всеки път, ако Европейската комисия казва в подобни случаи, че трябва да се поставя натиск върху съответната държава, може би това няма да доведе до затваряне на досието. Какво да правим тук, в този случай? Госпожо председател, никога през живота си не съм мислил, виждал нищо такова в комисията по петиции. Може би наистина трябва да се намери решение на национално ниво. И не те podemos dar una, una solución. Insisto, yo creo que que no son las formas ни да dirigirse al peticionario, ни de... Може би това е последната сламка, която, последната капка, която ще прелее чашата, но може би наистина трябва да се намери а, някакъв начин да се приключи работата по това досие. Може би трябва да намерим друго решение на въпроса, защото вносителката на петицията е права. колеги che chiedono la parola? Има ли други изказвания? Госпожа Грюни? Да, аз подкрепям това, което каза Карло. Така не може да се отнасяме към вносител на петиция, Смятам, че трябва да напишем писмо на испанските власти и да повторим още веднъж това, което беше поставено тук като искане. Добре, съгласна съм, че тази премия ще бъде премахната през 2011 година, обаче има все пак някои права, които не са спазени по отношение на вносителя и ние трябва да му помогнем. И за това смятам, че трябва да напишем писмо. Не знам какво ще се получи след това, но във всички случаи вносителят на петицията ще види, че се отнасяме сериозно към неговия случай. Добре. Това писмо може да се напише в малко по-учтив тон и да се посочи, че Вносителят на петицията може да сезира и съдилищата, за да бъде решен неговия случай, но пък от друга страна ние не знаем доста неща и за това трябва формулировката да бъде много по-мека. Аз смятам, че вносителят има право, но ние не можем да му помогнем. Аз познавам подобен начин на отговаряне в Германия. Ние обясняваме на вносителя на петицията какви са всъщност възможностите за него да сезира съдилищата. От една страна, в този случай комисията установява, че това не е съвместимо с европейското европейското право. Оказва се натиск върху държавата членка. Държавата членка казва, че ще свърши това през следващата година и с това случаят приключва. Но това нас не ни задоволява. И а, аз а, мисля, че а, не бихме могли да действаме така, ако примерно заловим някой нарушител в пътното движение, а, не можем да отложим наказанието му за друг ден. И за това аз а, смятам, че нито една държава членка не може да се измъкне в случая, като казва аз имам намерение да направя това и това. Тя трябва наистина да го направи. И аз в случая бих направил следното, да препоръчам на вносителя да сезира съдебните органи и второ, писмото бихме могли да го напишем в по-мектон и сега а, тук, като се има предвид пък и колко е броят на тези случаи и всъщност какви средства са получили тези хора в размер на хиляди евро, е при това положение писмото може да не бъде издържано в толкова учтив тон. Всъщност аз не знам какъв е броят на тези лица. Може би испанското правителство се страхува, че ако отстъпи, ще има и много други лица, които да искат да им бъдат изплатени подобни средства. Благодаря, казва председателят. За съжаление обаче не говори в микрофон следващият оратор. Факта, че от 1 януари 2011 година испанското правителство планира да отмени тази практика, това отменя ли правото на вносителя на петицията да внася жалба за предходния период. Има ли право вносителя на петицията да внесе жалба възоснова на факт от миналото? Може ли комисията да ни осветли по този въпрос? Би трябвало да получим някаква информация. Ще дам думата на комисията за отговор. Благодаря, госпожо председател. Комисията може да започне процедура по нарушение срещу Испания, но целта на тази процедура ще бъде да се внесе поправка в закона, за който става въпрос тук. Ако испанските власти обявят, че подобна мярка ще бъде премахната до 2016 година, няма да има смисъл да се започва процедура по нарушение. Защото в момента, в който ще започнем, закона вече ще е променен. Следващия оратор. Извинявам се, госпожо председател. Разбирам вашата позиция, но ние трябва да следваме съществуващите правила. Не можем да кажем, че тъй като в бъдеще няма да има такъв закон, сега няма да правим нищо. Не, имаме вносител. Имаме петиция, петицията е допустима, така че трябва да дадем отговор, свързан с съществуващата правна рамка по времето, когато е внесена петицията. Сроковете в петицията също са спазени. Днес, на 9 ноември, обсъждаме тази петиция и днес, както знаете, този закон все още се прилага. Вие казвате, че няма да има полза от процедурата по нарушение. Напротив, ще има, защото за момента Испания не е изпълнила своите задължения спрямо този вносител на петиция. Така че трябва да се каже на испанското правителство, че вносителя е прав, че правителството не е действало както трябва, че е действало неправомерно. След като има спазване на сроковете, след като има допустимост, трябва да се действа. Имаме време да критикуваме испанските власти за това, че не са приложили закона както трябва. Госпожо председател, мисля, че не само, че трябва да оставим тази петиция отворена, ами трябва да е, към начин испанските власти за своето поведение. Следващия оратор. А какво ще кажете за позицията? Трябва ли да се изплатят тези суми? Това искаме да знаем ние. Докато е на лице необходимото законодателство, вносителя трябва да знае дали има право на тези плащания или не. Това е важното тук. Председателката. Ще напишем писмо на органите в Испания и ще кажем, че не сме съгласни с техния подход. Ще кажем, че според нас е имало нарушаване на европейска директива освен това, предлагам да информираме комисията по заетост и социални въпроси, защото проблема тук описан от а, вносителя, очертава липсата на проевропейски подход. В крайна сметка, това е смисъла на Европа. Испанските власти не са приложили както трябва европейско законодателство и това влияе негативно върху европейската идея за солидарност. Това лице е в много затруднено положение. То е почти апатрит. лишено е от права и в държавата по гражданство, и в държавата, в която пребивава. Става въпрос за френски гражданин, който живее в Испания, но който няма права нито във Франция, нито в Испания. Трябва да информираме комисията по заетост и социални въпроси за това, което се случва. тази комисия има по-големи правомощия, отколкото нашата. Тя трябва да ги използва спрямо националните власти. Трябва да поискаме от местните власти да направят необходимото. Защо и да не започнем процедура по нарушение? Макар, че испанските власти са казали, че този закон скоро ще бъде премахнат. Мисля, че комисията трябва да действа, тъй като този гражданин е в задъна на улица. Тази петиция ще остане отворена. Господин, Господин Ян, аз не мога да си представя за каква сума всъщност става дума. Знае ли някой? сумата е 400 евро на месец. Добре. Преминаваме сега към петицията в точка 24 от дневния ред, внесена от Костас Пападополос. Той не присъства тук, затова искам веднага да дам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Искам да посоча следното. Петицията на господин Пападополус се отнася до случай на прилагане на директивата АПЕКС от е, Девета, 2009, когато става дума за предпазни системи, предназначени за използване в потенциално здравоопасна среда. Вносителят е собственик на бензиностанция и посочва случай, в който става дума за сертификация с цел превенция на течове на гориво. Става дума за норма 13160. От гръцките компетентни органи е заобиколено прилагането на директивата според него – и а, той смята, че тази практика е очевидно доста разпространена в Гърция, а именно да бъдат сертифицирани продукти от този вид, без да се прилага европейската норма 13160, защото се посочват други норми, те се посочват тук и това са в частност американски норми гръцкият правен акт, с който е транспонирана директивата в Гърция, всъщност предвижда, че норма 160 не е приложена в достатъчна степен, което е доведено до там, довело до там, че са приложени други норми и се посочва още един проблем, който, който всъщност е тясно свързан с останалите проблеми, а именно, че съответните технически специалисти в Гърция, които работят в този сектор, нямат достатъчно обучение и не могат да правят разлика между европейска и американска норма и за това много често правят грешки, когато трябва да прилагат посочените норми. Аз Смятам, че комисията отговаря за прилагането на директивата АПЕКС на европейско равнище. Подготвихме отговор като искам да посоча, че директивата АТЕКС всъщност е директива, която е изготвена по нов подход, който означава, че тази директива поставя основни изисквания към безопасността, които трябва да бъдат спазени. Тук не се навлиза в детайли по отношение на техническите решения, просто се дефинират минимални изисквания, които могат да бъдат изпълнени чрез различни технически решения. Европейските хармонизирани норми предвиждат производителите на такива системи, които се използват в потенциално взривоопасна среда, да ползват специфични технически решения – нормите, т.е. стандартите се изработват от европейските служби по стандартизация СЕН и СЕНЕЛЕК и ако те биват квалифицирани от комисията като съответстващи на директивата, биват публикувани в официалния вестник на Европейски съюз и от този момент нататък те се приемат за едини европейски стандарти, т.е. от момента на тяхното публикуване в е, официалния вестник на Европейския съюз. Е, вече се приема съответствие. Производителите на подобни уреди трябва да спазват тези хармонизирани стандарти и в тази връзка се приема, че уредите им съответстват на тези стандарти. Това са стандарти с доброволен, т.е. не задължителен характер и не може на европейско равнище да се е, прилага императивно изискване за прилагането на тези стандарти защото а, не става дума за това дали производителят спазва определен стандарт или не, а дали спазва основните изисквания за безопасност поред директивата. Той може да ползва тези хармонизирани стандарти или други стандарти, които се предлагат, например, на САЩ или на други страни, ако има такива, но той би могъл също да разработи и други технически решения, така че да отговори на изискванията за сигурност на директивата. Също така тази свобода, която се предвижда при, хармон... при стандартите, е, дава възможност е, да се премахват пречките пред е, новаторските решения, защото дадено решение може да съответства на по-високо ниво на развитие на техниката и така се дава възможност за развитие на нови технологии, които са по-добри. В крайна сметка, Става дума за опазване на здравето и сигурността и спазване на директивата в тази насока и съдържащите се в нея изисквания. Както казах, могат да се използват и други стандарти, така че петицията на господин Пападополос всъщност не би трябвало да бъде допусната като основателна сега. Що се отнася до втората точка, професионална квалификация на техническите специалисти, комисията няма правомощия по обучението и повишаването на квалификацията на техническите специалисти в различните страни. В директивата Артекс има и изисквания към сертифициращите органи. Това са всъщност трети страни, които трябва да проверят дали производителят изпълнява разпоредбите за сигурност и здравните разпоредби в тази директива. Сега, що се отнася до самото сертифициране и сертифициращите органи, тук вече предпоставките са различни, свързано е с персоналното обезпечаване, обучението и така нататък. Сега, трябва да се посочи, че ние нямаме правомощия по отношение на обучението на специалистите. Благодаря. Благодаря. Не мисля, че има някой, който да иска да вземе думата. В такъв случай можем да обявим това досие за затворено. La petizione iscritta al punto 25 presentata anche questa. Сега преминаваме към следващата точка. Тук имам още една петиция по точка 25 от Коста с Пападополос и давам думата на комисията за отговор. Thank you very much. Много благодаря, госпожо председател. Петицията е инициирана от господин Пападополос касае член 10 от директивата за енергийната ефективност и представяне и сертифициране на сградите. Той иска това сертифициране да става по независим път от акредитирани лицензирани експерти. Вносителят на, петици, на петицията иска по-конкретно в съответствие с член 9 от съответния документ да има сертифициране на съответната сграда и на енергийната ефективност на сградата. Европейската комисия отговаря, че член 10 не отхвърля подобно сертифициране, стига да има необходимия надзор, който да гарантира, че сертифицирането се осъществява по независим път. Е, сега позволете ми да припомня на вашата комисия, че Гърция е осъдена от съда пред няколко години за несъответствие с разпоредбите на директивата. Ние искаме от Гърция да транспонира, да транспонира директивата, преди да търсим съответствие с законодателството, преди да видим дали националното законодателство съответства на изискванията на директивата за енергийна ефективност на сградите. Проведохме няколко срещи с представители на гръцките власти. Те увериха, Европейската комисия, че законодателството е прието през лятото и есента на тази година, което позволява пълното транспониране на директивата до 8 октомври 2010 година. Тоест, тук вече сме на прага на приключването на процедурата по нарушение за несъобщаване на промени и смятаме, че директивата е напълно транспонирана. Искам да отбележа, че един от законите, прият от Гърция това лято, е именно декрет, който е публикуван в Държавния вестник през август месец, създава нов орган, който да контролира провеждането на енергийни одити. Този закон гарантира и висококачественото провеждане на надзор при сертифицирането. Що се отнася до проверката за несъответствие във връзка с прилагането на законодателството в Гърция, Получихме съответната информация през последния месец и според нас гръцкото законодателство гарантира надзор върху експертите, които сертифицират съответните сгради. Според нас Гръцкото законодателство отговаря на член 10 от директивата. Но ще предоставим окончателната информация след приключването на проверката. Следващия оратор искам само да ви припомня, че получихме във връзка с този доклад от Министерството на околната среда в Гърция следната информация. Те казват. Извинявайте, тук просто не мога да се спомня думата на английски. Да, в регламент, регламент от 2010 година взехме решение на 5 август 2010 година. Ще си го кажа на гръцки, майче ще е по-добре, отколкото да превеждам. И така. съответния орган ще гарантира, че приетото до есента през 2010 година ще бъде прилагано. Важно е гражданите да знаят, че съществуват подобни ревизии и одити Необходимо е да се предоставя съответната информация. Това, което ми прави впечатление, е, че в светлината на информацията, която получавам, можем да обявим петицията за приключена, защото градските власти са предприели съответните действия срещу нарушаването на европейското законодателство. Писмото, което споменава колегата, е дошло вчера и още не е преведено онова, което чухме, ни дава възможност да приемем предложението на госпожа Паляделис. Ще се доверим на онази версия на писмото, която тя ни предостави днес. Ако няма възражение, ще приключим тази петиция и ще преминем към последната точка от дневния ред. Това е петиция от български гражданин Вносителя е господин Крум Крумов. Той не е тук, затова ще дам думата на представителя на комисията Софи Мале. Благодаря. Петицията се отнася до функционирането на правните услуги в България имаше две съобщения и комисията иска да установи следното. Има процедура по нарушаване на основните договори във връзка с правните услуги в България. Има и а, една обосновка, която е изпратена от комисията в България. Ние смятаме, че в България трябва да се внесат изменения в закона за адвокатурата по отношение на свободното движение на услуги, на адвокатски кандидати кантори и така нататък. И е, също така е, трябва да се вземе предвид, е, че са нарушени и правата на адвокати от други държави, които действат в България. Трябва да се изпълнят съответни изисквания от България, обаче в случая не може да се приеме, че се предоставят равни възможности на адвокати от други страни да упражняват е, равностойно професията си и е, тук е, дори не се предвижда възможност в България те да могат да откриват филиали или кантори, също така не могат да учредяват филиали под същата фирма. Ние изпратихме тази обосновка в България. В България беше изменена съответната законова норма. На 30 юни беше прието това изменение изменение. 2010 година от българския парламент и в момента ние поддържаме контакт с българските компетентни органи по отношение на някои аспекти на този закон за изменения, за да проверим още веднъж и да се погрижим този, този, тази процедура по нарушаване на основните договори да бъде спряна, след като бъдат отстранени съответните пороци от законодателството. Благодаря. Имате ли изказвания, казва председателката? Credo che... Да. След отговора на комисията, мисля, че можем да оставим петицията открита. Може би може да получим допълнителен отговор и в писмена форма от комисията. Благодаря. Що се отнася в петициите от част Б на дневния ред. Там има внесено искане а, от председателството да бъде отложена петиция по точка 37, също и 73. Смятам, че Предложението е прието след като няма възражения. Благодаря. Приключвам работата за днешния ден.